при условие, че са заявили, подали декларация, че няма нищо, което да ги възпрепятства да бъдат депутати. Френските власти е, поискаха а, оттегляне на имунитета на а, Марин Лепен. Съгласно правилника, въпросът ще бъде отнесен до Комисията по правните въпроси.